Колеги колеги, биде Колеги, много ви моля да заемете местата си. Вчера нямахме време за провеждане на дискусията по доклада по доклада за частния сектор и развитието. Предлагам сега преди гласуването да проведем тази дискусия. Давам думата на госпожа Лезин, Ако докладчиците в сянка имат да кажат нещо, е, могат да го направят. След това можем да преминем към гласуване. Е, този доклад е, е подготвен в доклада по развитие, в комисията по развитие и докладчик там е господин Дева. Госпожо Лезин, давам ви думата. Благодаря, аз ще бъда съвсем кратка. Искам първо да благодаря на секретарията за чудесното сътрудничество и в частност искам да благодаря на колегите за многото наистина конструктивни предложения за изменение. Ние всички сме обединени от убеждението, че политиката за развитие е насочена към целта борба и премахване на бедността. И всички ние сме единни в схващането, че е важно помощта да постъпва там, където има нужда от нея. Естествено, върховна цел не се състои в това фирмите и предприятията да насърчават развитието в всички страни, за да получават средства, да реализират печалба. Не може да се прави това, където има нарушение на правата на човека и на екологичното законодателство. Мисля също за заграбването на земи, което засяга много африкански страни. По тази причина говорим за задължителни международни стандарти за предприятията. Освен това, съществува опасност европейските предприятия да изместят местните предприятия от пазара, поради което е много важно развитието на местен частен пазар. Това е от централно значение. Целта на становището е да се занимае с тези въпроси, с тези взаимозависимости и да е, посочи каква е ролята на частните предприятия за устойчивото развитие, какви са шансовете и границите на ангажимента на частния сектор и е, ние успяхме да намерим компромиси по тези теми. Мисля, че договорените компромиси ще получат мнозинство сега при гласуването. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо Лезинг. Сега давам думата на господин Тючук. Благодаря, председателя. Уважаеми колеги, смятам, че измененията ясно показват колко е важен частния сектор в развитието е, на развойното сътрудничество и намаляването на разнобоя. Частният сектор има потенциал да допринесе за устойчиво развитие, тъй като развитието на економиката е изключително важно за изкореняване на бедността. Тази цел може да се изпълни само при насърчаване правата на човека и укрепване на демокрацията, доброто управление и върховенството на закона. Европейския съюз трябва да иска корпоративно социална отговорност, след развитието на дневния ни ред Европа през 20-та година. Трябва да намалим бедността. В този смисъл, председател, уважаеми колеги, бих искал да помоля колегите да гласуват за това становище. Thank you very much, Mr. Now I give the... Благодаря, господин Кючук. Кристиан Преда има думата. Благодаря, господин председател. За съжаление, докладчикът в сянка от нашата група, господин Штихл, не е е тук в момента. за да може да изложи всички перипетии, е, свързани с диалога по това становище. Ние е, предлагаме да се гласува против, защото става дума за един е, доклад, въпреки усилията положени по него, е идеологически доклад, отразява марксистско-ленинската идеология в частния сектор и ние не бихме могли да приемаме такива идеологически предложения от левицата. Благодаря, господин Преда. Давам думата на господин Хауит. Благодаря. От името на моята група ще гласуваме за това становище. Значи че част от колегите в НП имат резерви. Бях доста неудовлетворен при застанието за компромис и не искам да ви критикувам, но видях един аргумент, който е по-тясно свързан с парламента, а не с темата. От една страна имате една група, която казва, че частният сектор няма роля в развитието, и от друга страна имахме аргументи, че това е най-добрият вариант над всички останали. Мисля, че нашата позиция е по-разумна. Да, частният сектор играе много важна роля, но също така, що се отнася до корпоративна социална отговорност, заграбването на земя, много е важно да направим и ние нещо. Ако комисията не приеме това становище, много ще съжалявам, защото то ще покаже всъщност как сме разделени вътре ние, а няма да е по темата докладчика за социална отговорност, бизнес и социални права съм. Постоянно заседавам с бизнеса и трябва да кажа, че те са по-големи лидери, отколкото ние тук в парламента и трябва да помислим. Thank you very much. Mr. Tanak, please. Благодаря, господин Танък. И аз искам да повторя това, което каза колегата от НП. Смятаме, че това становище е идеологически историческа пропаганда от левицата и затова ще гласуваме против. Шафхаузер. Oui, euh, uh, да, господин председател, наистина този доклад има положителни елементи, които трябва да се признаят. Показва се как uh, укриването на данъци, задлъжналостта, една от най-големите причини за липсата на развитие на Африка, но този доклад е, има една грешна визия и аз е, съм много доволен от е, поддръжката, която беше посочена там за малките предприятия от частния сектор, също така помощи за тяхното развитие. Този доклад има е, много етатистка визия и тази визия беше един един голям провал в Африка. Например, Алжир или пък други страни, е, там където е, бяха прилагани такива марксистски тези, се намериха в една много тежка ситуация на липса на развитие и дори още по-лошо е, беше тяхното положение в сравнение на с това в други страни, така че аз предлагам да се гласува против този доклад, въпреки някои положителни елементи в него. Мерси Шафхаузер. Благодаря, господин Шафхаузер. Госпожа Лезинг, желаете ли да кажете няколко думи преди гласуването, моля? Аз мисля, че нямам какво да добавям, освен да изразя безкрайното си очудване отново, че по много точки не се дискутира по същество, а с известни предразсъдъци и упреци, които се отправят тук, въпреки че по това становище Работата беше много балансирана и аз не разбирам една подобна позиция, каквато беше изразена тук. Благодаря. Да, с дебата приключихме и затова може да преминем към гласуването. ces е amendements. Дами и господа, преминаваме към гласуване, казва председателят. Компромис едно. О, доста сложно става. Сега, кой е за първата част? Кой е против? Въздържали се, приема се. Част втора за. Против? Въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Die Abstimmung 24 24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 Кой е за изменение 8? За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Осем, изменение 8 беше отхвърлено,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 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 56. За, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 в две части. Кой е за първата част? Против. Въздържали се, приема се. Втора част за. Против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 против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 79 за, против, въздържали се, приема се 80 за, против, въздържали се, приема се и гласуваме сега по целия доклад електронно. Die Abstimmung ist geschlossen. Гласуването. 34 гласа за, 30 против. Приема се. Yeah. Wer ist der Vorsitzende? Wer hat gerufen? Frau Lösing. Госпожа Лозинг. Моята политическа група в крайното гласуване гласува за този доклад, тъй като ние искаме докладът с всички тези компромиси да бъде прият. Аз обаче по причина на важни за мен и за нас позиции ще оттегля името си от доклада. Благодаря. Er Тогава ще бъде доклад без име, анонимен доклад, защото председателят също не желая да постави името си върху този доклад. Благодаря. Сега преминаваме към темата Ливан. Матия Стуклие. Преминаваме към точка 10 от дневния ред. Пътуване на нашата делегация за Машрек е, в Бейрут, госпожа Матиев, госпожа Манеско, господин Косолино и госпожа Виндарк. Това бяха членовете на нашата делегация. Госпожо Матиев, давам ви думата. Obrigada, Presidente. Vou só aguardar guardar um Please, um quiet. Много ви моля, пазете тишина. The... Прете да си говорите в социалистическите кръгове. Uh. Obrigada, Presidente. Благодаря, господин председател. Вече беше посочено, че имаше посещение на нашата делегация в Ливан между 16 и 20 юни. Посочихте също, че четирима членове на Европейския парламент участваха в тази делегация. Аз като председател на делегацията и е, Рамона Манеско като заместник-председател и още двама членове Кристина Вимбергер и Андрея Консум. Аз искам да посоча, че първо следва да се установи. Би било добре, ако ни слушате обаче – първо искам да посоча, че това пътуване само по себе си беше много важно, в актуалния контекст е още по-важно. Става дума за критична ситуация в Сирия и Ливан поради войната в Сирия и бих желала да направя някои заключения от това пътуване – мисля, че получихте декларацията за пресата. Тя беше представена от нас в края на пътуването. Смятам, че в нея сме отразили най-важните моменти, поради което сега ще се опитам да бъда възможно най-кратка в изказването си. Позволете ми някои коментари сега. Algumas че е новимент de análise mais каква беше целта на нашето пътуване? Ще изясня и ще направя някои политически анализи. Програмата беше следната. Два дни се занимахме с ситуацията в Ливан и един ден отделихме за ситуацията в Сирия. В Ливан се срещнахме с компетентните органи и представители на парламента, също така с министр-председателя, председателя на парламента, с представители на четири партии, движението Хизбола, Нави Вери беше е говорителят на парламента. Ние с него не можахме да се срещнем, също и с други лица, тъй като те имаха насрочени ангажименти, но се предвиждаше да проведем разговори с тази партия. След това Срещнахме се с представители на ливанските въоръжени сили, също така с неправителствени организации, и с агенции на ООН, които действат в Ливан. Искам да направя две заключения. Първо по Ливан и второ по кризата с бежанците. Ще направя и някои заключения във връзка с Сирия. Моята колега Кристина Венбергер е тук. Не знам дали останалите са тук, но Кристина бих помолила накрая да направите някои коментари по ситуацията в Ливан. Имахме възможност да обсъдим какво точно става в момента. Нашата роля, естествено, се състои в това да насърчим ливанските политически и социални кръгове да преодолеят институционалната блокада и да се погрижат институциите в страната да функционират добре. Най-вече като се има предвид из... изборът е, на президент, т.е. президентските избори. Разбира се, такива решения се вземат от съответните институции и ливанския народ. Ние не можем да се поставим на тяхно място. Това е много важен въпрос. Във връзка с проблема за бежанците мога да посоча Следното през 2013 година аз също бях член на парламентарна делегация в Ливан и тогава броят на сирийските бежанци беше 300 хиляди. Сега всички граници вече са преминати. Една страна с 10 000 квадратни километра територия и 4 милиона жители е приело около 2 милиона бежанци, сирийци, палестинци, те живеят сега в тази страна. Един от е, трима жители на Ливан сега е бежанец. Ние знаем какви усилия са положили ливанските власти и ливанския народ, за да постигнат е, тази солидарност, разбира се, помагат и агенциите на ОНЕ на място, но не бива да се забравя и ролята на европейските институции. във връзка с неотложната помощ, но във всички случаи трябва да кажа, че трябва да направим много повече. Този парламент е, трябва да заеме ясна позиция как е, ние в Европа следва да реагираме на ситуацията с бежанците. За нас това наистина е позор. Искам да го кажа съвсем честно, когато държавите членки отказват да приемат няколко стотин бежанци. Когато погледнем ситуацията в Ливан, установяваме, че само милиони и половина са сирийските бежанци там – Имахме възможност да посетим и някои образователни проекти, бяхме и в беженски лагери и разговаряхме с някои семейства, които живеят там. Ситуацията просто е непоносима. Вая школа. Само едно от четири деца посещава училище – Е, ООН, в този случай АКНУР, миналия месец разпределяха храни и други артикули от първа необходимост. Само 19 долара на ден е, бяха предвидени. Спомням си, че всяко сирийско семейство трябва да заплаща пребиваването си в бежански лагер, а когато пък децата желаят да посещават училище, това също струва пари, а ООН дават само 19 долара на семейство. Това всъщност означава много голям проблем за живота на хората, но и за ливанското общество, защото хората там наистина са много солидарни, но има граници от економически, социален и чисто физически характер. И за това ливанските власти посочиха, че затварят границите и не могат да приемат повече бежанци. Тази ситуация наистина е критична. Не и политически представители посочиха, че ситуацията просто е нереалистична и отражението върху обществото е огромно. Ще откриете детайли в нашата декларация за пресата. Виждате, че се проявява голяма солидарност от е, властите и хората там, но има много големи финансови трудности за институциите на ОНЕ, които работят на място. Следва да имате предвид, че всичко, което казах, е насочено към целта, че Европейския съюз трябва да приеме много по-големи усилия. Не можем да затваряме очите си. Аз не присъствах на дискусията с госпожа Могерини, но прочето какви решения са взети. 12 милиона евро за патрули, 12 милиона евро, да, с тях могат да се направят много други неща. Това е въпрос на политическа воля, разбира се, но смятам, че си струва да си помислим по тези въпроси. Какво можем да направим като Европейски парламент за освояването за използването на тези средства 12 милиона евро във връзка с бежанската криза, това е, отразява твърде слаба политическа воля за действие. По ситуацията в Сирия искам да посоча, че Имахме един ден на разположение да проучим тази ситуация. Срещнахме се с различни посолства на Европейския съюз, с граждани и с други засегнати групи. Говорихме с госпожа Куелмата. Тя е шеф на кабинета на специалния представител на ОНЕ за Сирия и получихме пряка информация за ситуацията там. За съжаление нямахме възможност да пътуваме до Сирия. Накрая ще кажа нещо и в тази връзка. Смятаме, че е Важно да се посочи, че от 2011 година средната продължителност на живота в Сирия от 75 години е спаднала на 55 години, 20 години по-малко и това е много красноречив факт. Позволете ми да кажа още нещо, което е свързано с информацията, която ни беше предоставена на място от посланици от агенции на ОНЕ. Всички те а и представители на държави членки на Европейския съюз – а тук трябва да добавя и опитите на мейнстрим медиите. Става дума за анонса и за ислямската държава. Е, нещата се представят така, като че ли едната група е по-умерена от другата, но това не е вярно. Е, това е противоречиво е, сама по себе си да се говори за умерена терористична група. По тази причина в разговорите на място разбрахме каква е действителната ситуация и не трябва да се прави такава разлика между терористичните групи. Има терористична заплаха също и от Алнусра и това, което посочи госпожа Матан в тази връзка е много важно. Във всички случаи ние не трябва да правим такива големи разлики, трябва да обединим силите си, за да се борим срещу тероризма. Позволете ми да засегна още едно важно измерение в тази връзка – Става дума за призива, който беше отправен от хората на място да не се предоставят е, финансови средства и оръжия на терористични групи. Този процес трябва да спре и групите, които обучават бойци в Сирия, не трябва да получават подкрепа. Това е само наливане на масло в огъня и подклаждане на размериците. Що се отнася до финансирането на туристични групи е, чрез е, продажба на оръжие и дали тези групи са умерени, аз мисля, че ние не трябва да допускаме финансирането на такива групи, защото ставаме съучастници в зверствата, които се случват в този регион. Нашата делегация беше убедена, че е необходимо да се изпрати делегация в Сирия и ако преди бяхме убедени в това, сега нашето обещение се засили, ние не трябва да действаме така, като че ли нямаме отношения с Сирия. Трябва да положим усилия да изпратим делегация в Сирия, без да имаме контакт с режима, с компетентните органи там, с парламента, които всъщност са нашите потенциални партньори в разговорите, няма да успеем. Наистина трябва да изпратим пратим делегация там, не бива да се съмняваме е, каква е ситуацията там. Тя е ясна, но пак казвам, трябва задължително да изпратим делегация там. Благодаря. Е, господин председателю, изказвам искрена благодарност на всички, които организираха това пътуване и на колегите от делегацията. На първо място обаче благодаря на Мариса Матия, която успя чудесно да организира тази е, толкова натоварена е, програма на пътуването от ранни зори до късен мрак. Е, ще бъда кратка, интересна, интензивна, поучителна, емоционална, стряскаща. Такава бе, стряскащо такова бе нашето пътуване и това мога да кажа след срещата с, с представители на да, да, да, делегацията на домакините, гражданите, НПО и така нататък. Е изключително обогатяващо и изисква време, за да премислим нещата. Един от местните парламентаристи ми каза, Ливан е бомба с закъснител. Друг говореше, че държавата е като болен от рак човек. Във всеки случай има милиони беженци, е, положението е несравнимо с това, което беше преди две години. Няма водоснабдяване, няма електроснабдяване, правителството се опитва да се справи, но ресурсите са недостатъчни. Необходима е помощ а ние, и ние трябва да помогне. Освен това, за много кратко време в, в страната идват толкова много хора, настъпва конкуренция за немногобройните работни места, проблемите се застигат. И само едно от четири деца може да ходи на училище. Анна Мариса го каза. Дете на 13-14 години, момче, което не ходи на училище, ще живее в бежански лагер. Те са лесна плячка за всички, които набират екстремистски бойци. Това не бива да се забравя. И освен това организацията ФАО помага в Сирия, помага и за обработка на е, е, обработваеми площи. Там в Ливан ние също трябва да помогнем. Хората възлагат надежди на нас. Не бива да ги предаваме. Какво още да кажа? Най-важното, което поставиха повечето хора, бяха притока на бежанци, кризата и страха от тероризма. Почти всички, с които говорихме, споменаха тези теми. Както Мариса каза, мисля, че е изключително важно да изпратим делегация в Сирия, за да видим как стоят нещата на място. Лесно е да си седим тук и да си говорим. Друго, ако човек може да се запознае с ситуацията на място. Не мога да предложа конкретно предложение. Да, разбира се, можем да си пожелаем мир в Сирия, мир в целия свят, но в момента най-важното е да поступим е, както трябва, да помогнем на хората е, с храна, с възможности за обучение и повече да подпомогнем фондовете, които оказват помощ там. Но още веднъж благодаря за това пътуване. Научих страшно много неща, които ще ми бъдат много полезни за по-нататъчната работа в нашата е, делегация. Микрофон за оратора, моля. Не искам да добавя много към казаното вече от колегите, които бяха с мен на това пътуване. Искам да ви обърна внимание на нещо, което човек забелязва, когато е там няколко дни и когато посещава тези е, лагери. 1200 само в Ливан, миляни 400 човека, 800 хиляди са в Турция, стотици в хиляди в Йордания. И това, което те поразява всъщност е колко млади хора живеят там. Голямата част от тях от 0 до 18 години. Огромната част от тези хора са на такава възраст. Трябва да кажа, че те са обект постоянно на идеологическа офансива, дори от туристични групи. Те са истинският терен, върху който всъщност се води операцията. И ние рискуваме, рискуваме да загубим едно цяло поколение. Не става дума само за това как да намерим ресурси политически политическо равновесие. Там всичко е парализирано. Срещнахме се с премьер министър и останахме с впечатлението, че дори следващия генерал на войската ще бъде политически сблъсък. Така че много нестабилно, както виждате. Но това, което се случва в лагерите, пак да се върна, може да бъде нещо експлозивно, особено, що се отнася до това младо поколение. Сферата на политиката за добросъседството. Не може ли Европа да започне да говори с тези хора за тези условия? най-вече европейския проект е, да се насочи към най-младите, за да не може да загубим, да направим така, че да не загубим тези млади хора и най-вече децата. И е, да се опитаме да създадем една конференция, за, ние заедно с международни структури, с УНИЦЕФ, с други, да се опитаме да изготвим един проект, който да се е, намесва един вид в тази действителност. Според мен това е нашия избор. Ние Даваме много ресурси в този момент за това. Ако насочим средствата си към по-детални, по-точни цели, така че да върнем една връзка, да възстановим връзката с младите поколения, мисля, че ще направим нещо много полезно и за бъдещето, бъдещето на Европа, както и равновесието в това общество, от което е много, много деликатно. След това една друга голяма тема. В сряда сутринта се видяхме с представителя на, ООН, на ООН е и трябва да кажа, че е много деликатно това, което се случва, особено какво се случва в Алепо и ще се случи през следващите седмици, през следващите месеци. Но необходима е инициатива от парламента, европейските парламентаристи към Сирия. Трябва да намерим начин, трябва да намерим форма, да възстановим диалога най-вече с сирийски парламент. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя членовете на делегацията за доклада, като особено те подчертават положението на сирийските беженци в него. Има един момент, който някакси не е задълбочен и е, това е, е нещо, което ми е, обърнаха внимание ливански гръцки приятели при пътуване в Либан. Това е отражението на присъствието на бежанците върху живота в Ливан. Например, положението на трудовия пазар. Бежанците получават много по-низко възнаграждение. Сред сирийците нямат средства и са сериозна конкуренция. Въпрос за сигурност отговорността, отражението върху културното равновесие, защото ливанци и сирийци не споделят една култура. Така че струва ми се, че проблемите, които апропо са същите, в Йордания, както чухме от колегите от йорданската делегация, това са много важни фондът е добра идея, защото трябва да направим нещо, което да има отражение а, и да са, са по отношение на подпомагането европейските средства са изключително малко, докато другите страни от региона, да речем от залива и така нататък, които имат пряк интерес от стабилността на Ливан, на Йордания и така нататък са много по-сериозни. Искам да чуя от вас, засегната ли бяха тези теми в рамките на разговорите ви с партньорите? благодаря, господин председателю. Благодаря за информацията. Ще ми се да чуя нещо повече кога се срещнахте с представителката на госпожа, господин Нистура, защото при неговото посещение тук той спомена, че се подготвя примирие. Там чухте ли нещо по този въпрос? Това ще е много хубаво за населението. Освен това за Сирия би било добре да отидем и да проведем разговори на място с правителството, защото ние не бива да прекъсваме комуникацията и връзките с никого. Не бива да се, се държим както е, Саудитска Арабия, където а, е, жените са третирани неравнопоставено, където има обезглавяване и така нататък. Е, има държави, които финансират и терористите, а те постягат и до Европа. Подобни пътувания трябва наистина да водят до разговори с абсолютно всички потенциални партньори. Микрофон за оратора. Благодаря, господин председателю. Аз съм бил в Сирия, прекарах там 4 дни, разговарях с различни хора, с хора, с които обикновено не разговорим. Разговаряме и моето мнение е, че там е най-важно да направим правилен анализ на ситуацията. Единствената възможност да се не се стигне до геноцид, до холокост, за стотици хиляди лет е да подкрепим Башар Ел Асад. Това е единствения начин да избегнем катастрофата. Е, можем да го харесваме, да не го харесваме, но едно трябва да е ясно демократичната армия на Сирия получава оръжия, които отиват за халифата. И какво предлагате? Нова конференция, казвате. Няма нужда от конференции и нуждаем се тук от единствения човек, който иска раз... е, е, е, един насилие. Не сиитска, не шиитска, не сунитска, не християнска. Една многолика Сирия. И това е негово правителство Башар Ел Асад. И с него трябва да говорим. Е, след 6 месеца вече ще е твърде късно. Бригада президент. Благодаря, господин председателю. преди всичко искрена благодарност за коментарите и допълнителната информация, която споделихте по този въпрос. Да, мисля, че бъдещето на Сирия трябва да решат самите сирийци. Всякакво друго решение би било погрешно. Трябва да сме убедени, че сме сторили всичко, за да помогнем на сирийския народ да вземе своето решение. Затова трябва да се намери политическо решение на сирийската криза. относно възможностите да не се стига до трета конференция. Тук се говори за Женева 3, ако правилно разбрах, извинете ме, ако нещо не съм схванала. Не смятам, че можем да продължим по сценария е, Женева 2, преди да сме приключили с Женева 2, т.е. да отбележим напредък с тези конференции. Ние трябва да бъдем в състояние, за да приключим предходната конференция. Не можем да продължаваме на базата на провалена конференция. Трябва да бъдем сигурни, че ще намерим политическо, мирно политическо решение за всички проблеми, пред които е изправена в момента регионът. Първият въпрос, е, който бе поставен за положението в Ливан и отражението върху е, ливанския народ. Е, споменахте вие самата социалния дъмпинг, нарастващата безработица, за трудностите за самите ливански семейства, всичко, което преживяват. Факт е, че е на лице социален дъмпинг. Положението с заетостта се влушава. Като говорим за сирийските беженци, м- има деца, които събират е, метални отпадъци по цял ден е, и за 25 е, кг метални отпадъци получават 1 долар. Същото е за жените. И там може да видите деца, които работят. Да, работят, защото не могат да ходят на училище. Чухте, моите колеги, трябва да гарантирам, да, да създадем възможности за гарантирано образование. 25% е, от децата само ходят на училище. Да, това е важен въпрос в условията не само заради социалния дъмпинг, но а, е, и отражението върху е, снабдяването с електроенергия, с е, вода, отпадъците, целият битов аспект на живота. Това са все моменти, които трябва да се имат предвид. Мисля, че това дава много храна за размисъл. А, Ливан е малка държава, но е поела 1 милион бежанци от Палестина и Сирия. А, ако съпоставите това с моята родина Португалия, ако транспонирате ситуацията, това означава за нас 20 милиона беженци ако вземем за отправна точка територията, ние имаме 10 е, милиона е, души и бихме могли значи да приемем 5 милиона беженци, колкото е половината от населението. Всичко това е важно. Да, има важни въпроси. Безопасност, сигурно, всичко това ще намери отражение в нашия доклад – във връзка с евентуално пътуване до Сирия. Съгласен съм с колегата. Трябва да говорим с всички. С всички е, участващи в конфликта, да, но европейските институции е, взеха официално решение за преустановяване на отношенията с сирийското правителство. Мисля, че ние като парламент можем да е, направим своето, да потърсим някакъв контакт с Сирия Тук говорим през цялото време за Сирия, може би е, е редно да поговорим и с Сирия, а не само за Сирия. Може би трябва да помислим ние да си свършим своята работа, т.е. да бъдем наистина парламентаристи – да го поддържаме контакти с всички. Ние бихме могли да все пак да поговорим с представители на сирийския парламент. Бих казала не зная, е, господин председател, говорите ли португалски, италиански, шведски, но е, господин Брок, е, има много неща, с които не съм съгласна, които тук се казват, но когато представям доклад, бихте могли поне да ме изслушате Зная, че не говорите всички езици, но мисля, че е въпрос на добро възпитание да слушате тези, които говорят. И хората, когато бъдат поканени, да бъдат и изслушвани. Тъй като ви слушах, мога и да ви отговоря колега. И всъщност аз съм от слушащите общо взето но аз мога да ви питам какво сте правили по време на пътуването, но не съм такъв човек. През последните 12-14 месеца бях аз лично два пъти в Ливан, в беженските лагери, там лагерите са различни. Има палестински беженски лагери, тъй като има бежанци, които от 60 години живеят там и съвсем съзнателно не се създават допълнителни лагери. И факта, е, че една държава с е, 4 милиона население, имат близо милион и 300 хиляди бежанци, е, ясно говори сама по себе си, е, сам по себе си за е, драматичното положение. Една държава, която сама по сама е жертва на съпътстващи явления. И мен това това ми се ще на мен всъщност да, да чуя във вашия доклад. 13-14 месеца нямат президент, защото двете християнски партии не могат да се споразумеят. При последното ни, заседа... ни посещение преди два месеца водихме много сериозни преговори с християнските партии да излъчат общ кандидат за президентския пост и да се избере най-сетне президент. Проведохме много разговори с водещи представители на Хизбула и при двете ни посещения. Те са представени в парламента и трябва да сме наясно, че шиитите и една от християнските партии се ръководят от тирана, така да се каже. А сунитската партия на бившия президент Харири, това е втората християнска партия, те пък докладват в Риад, което в същността е една държава, която ясно показва целият драматизъм на случващото се в региона е, специално за е, сблъсъците е, и положението в региона с е, двата полюса Тиран и Рият, но там и Китай, и Катар, извинявайте, е намесен, и Сирия, и Турция участи. Положението в целия регион, за щастие, Ливан не е засегнат от войната е, но, но е факт, че е, участието на Хизбола е, в Сирия също е факт и чрез а, а, Алеп, чрез областта район, района Алепо и, и се опитва да проникне и в Ливия. Е, Въпроса е да затворим тези възможности в самата страна и възможност да, да, да затворим пътищата на Ряд и Техеран. И ние говорихме е, е, е, и с иранския министр, е, но специално възпоставихме акцента върху Ирак и Сирия. Просто тези нишки да бъдат разсечени. Има известен шанс, според мен в резултат на поведението, отговорното поведение на всички, бе създадено чудовището Ислямска държава, което днес вече никой не може да овладее. И, и въпросът е да се преборим с това чудовище. Не зная с, какво смятате вие, ако ви разбрах правилно, дали с парламентарна делегация за преговори можем да се намесим там. Аз не бих поел тая отговорност, но ще ми бъде интересно да чуя вашите предложения как това да стане. Аз не бих се захванал. И като гледам правителството в, в Сирия, с което искате контакти, те атакуват с касетъчни бомби собственото си население. Какво става с християнските малцинства там? С сирийските християни в Ирак, с езитите в Калдея? И накъде ли още не? Кон в Сирия. Положението е изключително драматично и социалните проблеми на Ливан, където нещата горе-долу са добре, в Йордания нещата са много по-зле. Как да разрешим тези проблеми преди да разрешим големите политически въпроси? И най-учтиво ще ви кажа, този процес, ние го подхванахме. Ние се провалихме в Сирия, защото в началото на войната в Сирия нямаше разумни партньори за преговори, които и единствено, е, които, е, което е, не бях в състояние да овладаят Асад. Това е, Асад, това е един от факторите. Иран това са глупостите на американците, но ако разгледаме нещата като цяло, единствено тогава ще можем да мислим за сътрудничество от Комисията по външна дейност и разумно пътуване. Благодаря сега пък аз, че ме изслушахте. Продължавам със следващата точка от дневния ред. Госпожа Матиес, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Е, разбирам позицията ви, но мисля, че за нас не е достатъчно да гледаме къде какво става, удобно седнали в отойла, и, да прехвърляме отговорностите Сирия, Либия, Сирия, Ливан, Риад и така на Техеран и така нататък. Нека ме къде е нашата отговорност, да я поемем, да видим в какво се състои тя и да направим нещо извън е, декларациите или да ходим там, за да казваме само да, така е, е както си го знаехме, така беше, е, без да предложим нищо ново, никакви нови идеи и без да научим нещо ново няма никакво значение да провеждаме делегации и така нататък. А, да, ние пътуваме от името на Европейския съюз, но не е достатъчно само да отидем на място, да кажем да, така е както го знаехме работата ни ще се сведе до много малко. Ние не разполагаме с много ресурси, можем да информираме, можем да приемаме резолюции, но ни трябва да поемем собствената си отговорност. Колега, искам да уточня следното. Тази комисия през последните години и половина е изпращала представители в този регион във всички бежански лагери. Въпреки предупрежденията за обстрелване на летището Багдад, отидохме в Багдад и поехме високия риск и е, това означаваше и лична заплаха за лицата, които бяха там и които посетиха регионите. И след това да се каже, това не е достатъчно само да се гледа развитието от креслото, аз мисля, че това не е така. Сега трябва да престанем да е, се ругаем помежду си с такива изказвания. Ние обсъждахме тази тема, поканих ви да представите своя доклад тук, същите колеги, другите колеги също, но мисля, че това е достатъчно. Сега тук да се отправят извине, обвинения кой прави повече и кой не, това не е подходящо. Аз Мисля, че трябва да видим какъв опит сте спечелили в рамките на вашето посещение, какво сме направили ние и мисля, че това е добрият начин, а не да се обвиняваме кой работи по-добре. Благодаря ви, благодаря на членовете на делегацията, че са поели тежестта на това пътуване върху себе си и можахме да изслушаме доклад, по който проведохме и дискусия. Аз естествено имам собствено мнение по проблемите в този регион, така че аз изобщо не разбрах последното ви изказване и не мисля, че тук трябва да има ругателски арии. Благодаря. Благодаря ви. Аз отново, е, аз трябва да кажа, че не сочих с пръст някого, за да обвинявам. Наистина съжалявам, ако така съм разбрана, но смятам, че имаме добро сътрудничество между делегацията и комисията. Никого не съм обвинила в нищо. А, в последния ви коментар не се припознавам по никакъв начин. Комисията си върши работата, ние си вършим работата. Отговорих просто на една от препоръките ви. Комисията си върши работата, делегацията също. Надявам се, че в духа на сътрудничество това ще продължи в бъдеще. Това правим. Правите препоръки, аз приех вашите препоръки, включвам ви и това е, просто коментирах. А, сега съвсем накратко. Да, благодаря ви а, за това, че ни поканихте тук, а, за да ви дадем информация за работата на делегацията. Много благодаря на колегите, които коментираха темата днес. Е, разбира се, трябва да работим заедно. Още много неща трябва да се свършат в тази сфера и спирам до тук. Благодаря. Благодаря за последното ви изказване. Може би е и факт, е, че аз съм човек с чувствителна душа, може би за това реагирах така. Е, мисля, че все пак трябва да направим най-доброто, на което сме способни. Така, сега приключихме дискусията по този доклад, сега преминаваме към разискване с госпожа Мадлен Мажоранко. Тя присъства ли в е, залата и